Дами и господа, стигаме до тайното гласуване за назначаването на член на комисията. Господин Невен Мимика. Необходимо е мнозинство. Парламентът може да гласува за или против това назначение. Няма предвидени изказвания по въпроса. Гласуването е тайно, което означава, че ще светне само синята лампичка, за да се избегнат проблеми. Няма значение как гласувате, ще светне само синята лампичка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха? Повтарям въпроса. Гласувахте ли всички? Край на гласуването в такъв случай. Резултата за 565, против 64, 64 въздържали се. господин Мимица е избран за член на комисията. Honorable members, uh, in line with uh, Article 21 of the Съгласно член 21 от договор за присъединяване на Харватска, съветът се допита до Европейския парламент и гласуването, което току-що мина, изразява положителното становище на парламента относно намерението на съвета да назначи господин Мимица. Комисията приветства този резултат. Сега съвета, заедно с съгласието на председателя на комисията, трябва да предприемат последните мерки. Искаме да благодарим на Европейския парламент, че направи така, че процедурата по консултациите протече ефективно с необходимото внимание, което позволи да се конституира новата длъжност член на комисията в началото на юли месец. Сега ще гласуваме календара за заседанията за 2014 година. Госпожа Люлинг. Съвсем накратко бих искала да обясня защо внесох това изменение заедно с няколко други колеги и за да информирам колегите каква е на това изменение. То е с правен характер, а не с политически. Въпросът е не да гласуваме за или против, уместно ли е да има допълнителни пленарни сесии в Брюксел, а просто за да спазим решението на съда от декември 2012 година. Ако погледнете проекта за календара на заседанията, с който разполагате, виждате, че има 12 пленарни заседания в Страсбург. Знаете, че така е съгласно договора, но знаете, че в година, в която се провеждат избори за Европейския парламент, имаме право да проведем 11 заседания и това беше потвърдено и от решение на съда. Проблемата, обаче е, че съгласно решението на съда от декември 2012 година в точка 57 отново се повтаря, че допълнителните пленарни заседания могат да се провеждат само ако се проведат 12 пленарни заседания, което е съвсем логично, защото няма как от една страна да твърдим, че 12 пленарни сесии са много за една изборна година и едновременно с това да искаме допълнителни сесии в Брюксел. Това просто е безсмислено. Така че пред нас е следният избор. Или ще организираме 11 пленарни сесии, в такъв случай няма да имаме допълнителни такива в Брюксел, или организираме 12 пленарни сесии и в този случай бихме могли да предвидим и 3 допълнителни сесии в Брюксел пак повтарям, или 11 пленарни и нито едно допълнителна сесия или 12 сесии и 3 допълнителни сесии в Брюксел. Просто исках да обясня на колегите какво е положението. И а, за да упростим малко нещата, предлагаме първият вариант, но можем да предложим и вторият. Ако нашето, одобрение, нашето изменение не бъде одобрено, господин председател, календарът за 2014 година може да бъде успорен пред Съда на Европейския съюз. И за да избегнем тази неприятна процедура, ви умолявам да гласувате за нашето изменение и по този начин да излезем от това затруднение. Председателят, дами и господа, моля за вашето внимание. Госпожа Люлинг изслуша внимателно обясненията ви. Разбира се, остава въпрос за допустимостта. Дълго време размишлявахме по него. Относно 12-те сесии, които визирате, те не бяха взети предвид от съда. В точка 23 от решението се говори за годините, в които има избори. Заключението е, че са допустими 11 сесии, защото пете дни, когато са изборите, могат да бъдат преспаднати, което означава, че са необходими само 11 сесии което означава, че е възможно да се провеждат допълнителни заседания в Брюксел. Моля да гласувате първо изменение. Който е за, моля да вдигне ръка. Против, въздържали се, отхвърля се. Предложенията на председателския съвет са приятели прияти календара. Прекратяваме временно обикновеното заседание, за да проведем тържествено заседание с президента на Португалия. Ще ви помоля да останете в залата.